Уважаеми колеги, нека да започнем. Знам, че беше много интересно. Знам, че това е последваща среща, след много интересна среща по доклада за прилагане на Еразъм. Това е първият такъв доклад, който прилагаме. Колегата Звер отговаря за него. И слушахме много интересни е, неща. Опита на колегите за нас е чест. И така, ще продължа на италиански, ако ми позволите. Преди това обаче искам да кажа благодаря, че сте тук на господин Рубик, който замества председателя на комисията ИТРЕ, Бузек. Той е тук, защото не, той не може да присъства, тъй като пътува. И започваме съвместното заседание. Аз съм много щастлива, че за първи път сме заедно. Надявам се да не е последният път. И сега преминавам на италиански е по-добре, може би и за мен и за вас. А, преди всичко трябва да приемем дневния ред. Можем да приемем дневния ред с настъпилите в него изменения. Да, мисля, че да. Имаме превод на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, унгарски, полски, български и румънски. Разбира се, излъчват ни по интернет, така че е, мисля, че са представени всички групи добро е участието на колегите. Освен това, можем да споделим тази инициатива. Днес в това съвместно заседание с комисията ИТРА имаме първи обмен на становища. Много ви моля за тишина, ако обичате. Тишина. Excuse me. Thank you. Uh... Благодаря ви. Та, това е първи обмен на становища по проект за доклад а, една политика на Европейския съюз за, културните, а, за културната индустрия и творческата индустрия. Поздравявам двамата докладчици, колегите е, Хелер и Моргано. Те си сътрудничат отлично. Благодаря за интензивната работа. За първи път ИТРЕ и КУЛТ работят по текст, който идва от общо желание от двете страни. Ние имаме компетентност след Зелената книга, след първия доклад, който бе направен при предишен законодателен мандат и сега можем да рестартираме една стратегия. Тази стратегия като че няма прекалено голямо прилагане от страна на комисията. Тази сфера в Европа е една от най-обещаващите. Говори се за 5% от БВП. Много хора работят в тази сфера. Много често е антициклична също тази сфера. Нови предприятия от културен тип възникват, дава се работа на много хора, дори и като образование се предлага много добро образование в тази сфера. Има много новаторство, конкурентноспособност на Европа и оценка на културното многообразие, тъй като това е една от основните ни характеристики. Затова се радваме, че ще работим заедно по един доклад. Така ще дадем стимул и за програмата на Европейската комисия. Отново казвам, добре дошли при нас на съпредседателя тук, господин Рубих. Имате думата. Ja, recht herzlichen Dank äh, an meine Kollegin. Благодаря на колегата Костас. Е, наистина, заедно с е, колегите от е, ИТРИ и КУЛТ комисията ни носим сериозна отговорност. Радвам се, че първата ни заседание е именно така. това е първото заседание от този хоризонтален характер и че вниманието ни е съсредоточено върху тази важна тема за културната индустрия и в бъдеще това ще бъде една индустрия, която ще е, става все по-важна, ще има все по-голямо значение. Ние сме свидетели на една революция е, в е, момента, която от реалния във виртуалния свят се отразява, където с много нови алгоритми, нови възможности представени пред е, младите хора, кодове е, и е, други методи за навлизане в цифровия свят. 12 милиона работни места в момента получава, са доста добре, получава доста добър приход от а, тази индустрия, а, така че би трябвало да а, по всякакъв начин да насърчаваме тази индустрия с споразумението за свободна търговия, също с прилагане на законодателството за интелектуална собственост, а, защита на интелектуалната собственост. Всичко това са важни елементи. Културната индустрия и в бъдеще ще се генерира работни места тъй като а, Европа е един жив организъм и Европа от 21 век е, е, изглежда вече много по-различно. Движим се много бързо напред и именно тук, в позиционирането на Европа в света, е, се, ние съзираме шансове за нашите граждани. Не искаме една разпадаща се Европа, една е, единна и силна Европа, защото в това се крие е, е, нашето общо бъдеще. Благодаря, колега Рубик. Нека да дам веднага думата на двамата докладчици. Искам да допълня, че хората, които се занимават с творческата индустрия. Те са два пъти повече от автомобилопроизводителите и няколко пъти повече от онези, които работят в фармацевтичната индустрия. Така че хубаво малко да се фокусираме, защото за това няма стратегия в този сектор. Мислим, че не са важни, а те са важни. Искам а, да припомня, че работим доста хоризонтално, понякога разделяме нещата, но това е чудесно, че сега е по-хоризонтално. Тъй като имаме компетентности две комисии тук. Тук става дума за диалог по отношение на предизвикателствата, уменията, технологиите и ЕФСИ. Малко се говори за ЕФСИ когато говорим за творческата индустрия. Давам думата на колегата Хелър. Добре дошъл. И след това на Луиджи Моргано, пак за 5 минути. Much, Благодаря, госпожо председател, господин Рубик, дами и господа, колеги. Това не е типичната европейска любезност, че изброявам толкова много хора, на които благодаря, но наистина хубавото е, че от самото начало работим по един текст, обикновено по процедурата по член 50 и работим по два и след това се объединяват. Работим с два секретарията, с известни насоки, които идват от докладчиците по общия текст. Наистина това е една доста положително така творческа работна атмосфера. В началото имаше опасения, когато организирахме е, е, тази, е, това заседание смесват се правомощи на комисията нататък, но всъщност резултатът се оказа много положителен. Сега на виждам, че двамата докладчици, за мен те са едни скромни е, така служители, слуги на амбициозни е, дами и господа, които е, е стоят за тях. Е, мога да спомена госпожа е, Перванш Берес е, и много други, които работиха е, за да се повдигне значението на тази индустрия, да се получат повече, да се влеят повече пари в нея и да се използват синергиите и финансирането и, и възможните финансови инструменти. Вие коректно цитирахте статистика, ние сега малко трябва да разделим гледната точка на ИТРЕ, но понеже доклад е, е съвместен, аз напълно приемам е, доводите е, и фактите, които изтъкна Комисията по културните въпроси, но е, все пак е, аз ще така ще наблегна на други е, елемент, моменти. Е, цифрите са важни, защото е, до сега в част от комисията това не се разбира достатъчна степен, пък и държавите членки също творческата индустрия в Европа предоставя повече от 12 милиона работни места. Е, създава над 550 милиарда добавена стойност към БВП и е, близо 5% от е, целия БВП на Европа, близо 5% от целия износ на Европа. Европейския съюз. Два пъти и половина повече, отколкото автомобилостроенето и пет пъти повече, отколкото химическата индустрия. Виждате до 2020 година вече е, по-малки е, сектори ще е, генерират повече средства. Това говори за някой ни навежда на мисълта на някои недостатъци на програмата Creative Europe. Комисията все още не е разработила една последователна индустриална политика за този сектор. И а секторът никак не е маловажен. Това, което прави комисията, тя работи по законодателно досие, цифровизацията, авторско право, културно наследство, малки и средни предприятия, е, схеми за е, културни дейности, които са много актуални и важни, но ние създаваме едно е, рамко законодателство, но не се съсредоточаваме върху самия отрасъл. А е много важно наистина да го направим. И то заедно с комисията и някои от цифрите в доклада се основават на проучвания, е, публикувани от комисията при няколко дни. Ние е, работихме много в тясно взаимодействие с е, съответната генерална дирекция и е, службите, но искаме комисията да бъде по-активна в това отношение. Целта на доклада е да, да посочи основните дейности, в които интересите са всички заинтересовани страни имат общи проблеми. Това е достъп до финансиране, развитие на младите таланти, умения, новаторство прехода към цифровата економика, е, обикновено е, тези култур, културна индустрия замества традиционната е, верига на добавена стойност, културните и творческите индустрии може би в бъдеще ще бъдат една от причините, поради което всъщност и, и, и може би е, една от причините е, за това, че те не се признават е, като индустрии, като да кажем автомобилостроенето или химическата е този специфичен творчески характер. Дефиницията на културни и творчески индустрии, това са индустрии, които почиват върху културни стойности, отделни творчески умения и талант, потенциал за създаване работни места и генериране интелектуална собственост творчески е, е, принос, архитектура, архиви, библиотеки, аудиовизуални игре, игри, мултимедия, културно наследство, е, дизайн, е, е мода, дизайн, фестивали, е, из, из, изобразително изкуство, изпълнителско изкуство. Е, защото ако видите начина по който се представят всички тези отрасли ще е, схванем каква е сложността и, и огромния капацитет на, на е, цялата тази група индустрии. Е, трябват ни по-конкретни, е, специфични е, политически решения за е, този вид индустрии. Трябва да е, приоритизираме, е, да, да, да отделим приоритетно внимание на тези индустрии при финансиране, да използваме възможните синергии между отделните европейски политики и програми. Е, регионите са добри при разработване на кластери и е, в областта на, е, на тези индустрии. Какво целим с този доклад? Всъщност, трябва да дефинираме първо отрасъла и да го третираме наравно с други важни е, индустрии. Е, трябва да подредим е, програмите, да видим повече общ, да намерим общия знаменател. Младежкото образованието на младеща трябва да бъде обхванато също когато говорим за реиндустриализацията на Европа, именно тази индустрия, която генерира творчески продукт, може да бъде ключа към това, към тази реиндустриализация. И това е нещо, което ни отвежда далеч отвъд доклада. Това не е последната, а е първата стъпка. Благодаря, Лъджи Моргано. 5, максимум 6 минути. И аз искам да благодаря неформално, както каза колегата Хелер, и на самия колега Хелер за сътрудничеството. Тръгнахме от конкретните данни за този доклад по собствена инициатива. Друга отправна точка беше определението. Искахме максимално ясно определение, за да може да има по-голяма оперативност и достъп до финансиране, както и една конкретност. Искам да подчертая само няколко неща, имайки предвид времето. И след това ще отговоря на всички въпроси, които колегите сметнат за необходимо да ми зададат. Двойна стойност има тук, два аспекта – изкуство-култура, економическа дейност и култура. Що се отнася до необходимостта да се насърчава културното многообразие от една страна, с културното наследство, материално и нематериално, работните места, нещо много важно – темата за новите, новаторските елементи, с всичко, което е свързано с туризъм, търговия и така нататък, технологии. Това са изключително важни елементи. След това има една тема, която не сме прескочили, макар че говорим за работни места, говорим за а, дипломацията, културната дипломация – както и отговор на кризата с заетостта. Трябва да си припомним, че тази индустрия работят повече млади хора между 15 и 29 години. Много повече, отколкото в други сфери на економиката. Има голяма възможност за още развитие. Голямата част от тези индустрии се състоят от малки и микропредприятия с под 9 служители. 90% са те от целият контекст в Европа. Още нещо, което е много важно като данни. При економическата криза след 2008 година, това беше секторът, който беше най-устойчив на кризата. Още един аспект, който искам да засегна. Много трудно се делокализират такива предприятия това е много важен елемент, имайки предвид бъдещето, за да може да задържим тези работни места вътре в Европа. Обучение и образование сега. Много работа остава, за да може да се обучат младите хора, млади хора, които трябва да запълнят своя профил. Трябва и на по-общо ниво да се подсили намесата в тази култура, аудиовизуалната, за да се вземат предвид най-добрите примери и исканията, които идват от тях. Човешки ресурси искат те, които да са подготвени, които да могат веднага да работят. Също така, заедно с колегата Хелер, говорихме за различните сектори, които могат да окажат положително въздействие във висшето образование и техническото и средно образование. Това е още един отговор, конкретен отговор на потребностите е, за свързване с пазара на труда. Гледам си часовника. Трябва да стигнем до един голям политически консенсус, за да може комисията да изпрати едно послание, което е максимално ясно. Парламентът трябва да изготви политика в тази сфера, която да е дългосрочна и да опазва тези индустрии. Изпълнителната власт трябва да бъде максимално конкретна. Колегата Хелер вече говори за финансирането, така че достъпът до финансиране е много важно, използването на вече съществуващите програми, използването на ЕФСИ по-добре, взаимовръзката с структурните фондове и механизма за гаранция Творческа Европа, което вече само по себе си казва, че в ЕФСИ може да, ЕФСИ може да се намери конкретен път. Трябва да се подобри достъпа до финансиране и да се борим срещу фалшификациите, опасването на авторското право. Това са изключително важни елементи. Също ще си позволя да спомена нещо на колегите На италиански, френски и немски имаше малко проблеми с писмения превод, но вече са коректни версиите и може да се използва текста. 6 септември, крайен срок за изменения. Трябва да се внимава до тогава да се пращат изменения. Разбира се, имаме ограничения, не може да включим всичко, затова сме се разбрали максимално количество да включим, но има ограничения. С колегата Хелер ще излезем с някои съвместни изменения, за да допълним картината. Благодаря. И аз благодаря. Много добре работите заедно. Давам думата за първи кръг на докладчиците в сянка и след това колегата Рубих ще председателства втория кръг. Ще имаме втори кръг ориатори. Богдан Вента има думата от НП. Е, Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя докладчиците. Докладът е отличен. Той отразява най-важните теми. Още през 90-те години в областта на културата и творческата индустрия в Европа имаше сериозни развития. Всъщност това е област, където има много работни места и тя отговаря за голяма част от брутния вътрешен продукт в Европа. Необходими са определени стратегии за инвестиции и за целта на културното многообразие, социалното сближаване – заетостта и економически растеж. Необходимо е да има сериозно културно предлагане на цифрово съдържание. Така ще можем да разпространяваме послания, основани на европейските ценности. Освен това, творческата индустрия насърчава развитие на множество технологични иновации на всякакви равнища, и на регионално равнище, и на национално равнище, Необходимо е да увеличим мобилността на творческите дейци и по принцип творческите индустрии трябва да станат по-привлекателна област. Необходима е специална подкрепа за творческата индустрия в Европа и е необходимо да се позволи преминаването от, рационал... от регионално на национално равнище. Това може да стане само с устойчиво партньорство между лицата, заети и в тези отрасли, чрез редовно, редовни допитвания. Трябва да следим случващото се в отрасла, трябва да преодолеем препятствията пред мобилността. Необходими са ни съответните инструменти. И за това е необходимо да има помощ от Европейския съюз. И са необходими конкретни промени. Ето, например, що се отнася до данъчното облагане, мерките в него трябва да бъдат пренастроени, вземайки предвид и предлагането на културни продукти по интернет, финансирането от ЕС и финансирането от Европейската инвестиционна банка. Това са също нови други възможни източници. Ако искаме творческата индустрия да бъде възможно най- развита, трябва да насърчим достъпа до финанси. Данъчното облагане трябва да взема предвид потребностите на творческата индустрия. Трябва да се отключи цялостния потенциал на, на творческите културните индустрии, нещо, което изисква и съответното образование. Благодаря, че спазихте времето. Хозе Бланко Лопес от Итра има думата. gracias, президента. Благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на съдокладчетите за сериозния положен труд. Те разглеждат положението с финансирането на творческата индустрия и Техните проучвания показват, че е необходимо да се увеличат инвестициите в тази област, както и натрупването на познания в тези области още от най-ранна възраст. Това е област на бъдещето. Обаче е много трудно да се работи при липсата на достатъчно добро определение, липсата на обща статистика за културната индустрия изобщо дали става дума за малко или повече по-голям или по-малък процент от БВП, културната индустрия продължава да създава работни места дори в ситуация на криза, дори когато в други отрасли нещата се сриват. творческата индустрия играе роля във важна област, която, която е във важни области, важни за нас, както и дигиталната економика, обмена на съдържание. Затова реформата на правилата за интелектуална собственост е много, е много важна, за да се защитят тези продукти от пиратство, от фалшифициране. Важно е да се защитават авторските права това означава, че трябва да се въведе отговорност за артистично съдържание, за творческо съдържание и за платформите, които го предлагат. Трябва да се защитава културното наследство. То също е свързано с интелектуалната собственост. Социалният аспект също трябва да се засили. Необходима ни е конкретна рамка, която да отговаря на особеностите на този конкретен отрасъл. Особено, що се отнася до мобилността. Сигурен съм, че ще имаме много полезен диалог по темата. Колега, а, Еме Макларкин. Госпожа Макларкин има думата. Um, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че сме се събрали тук днес, за да говорим по този проект доклад и мисля, че е изключително важно да се подчертае колко важно е, ко, е, важни са културните и творчески индустрии. И затова много се радвам, че двете комисии работим, работим заедно. Въздействието на този отрасъл в Европа е много силно, но това не винаги се е, обсъжда достатъчно. Трябва да се обсъжда повече. Затова е добре да помислим е, за съответната платформа и е, да помислим как по възможно най-положителен и напредничест начин да помогнем тази индустрия да се развива. Трябва да бъдем полезни за, и, за творческите индустрии. А също времено да не подбиваме бизнес модела, който вече работи добре в някои области и да не подкопаваме функционирането на някои от областите. Един елемент на, на доклада, който за мен е много важен, е свързан с правата на интелектуална собственост. Те трябва да се засилят и трябва да видим по какъв начин може да се измерва количествено стойността на културната индустрия. Много е важно да се прилагат съответните инструменти за защита на творческите дейци. И освен това, трябва да имаме предвид, че някои правни мерки – се отразяват на творческата индустрия и трябва да дадем съответните инструменти за защита на творческите дейци. Имам някои притеснения за някои елементи на доклада, свързани с възнаграждението на творческите дейци. Аз твърдо вярвам, че те трябва да получават възнаграждение за стойността на създадените от тях творчески продукти, вземайки предвид новите технологии и стриминга и всички нови технологии, други полз... начини на ползване на тези технологии, това всъщност е доста трудно. А и по някой път процесът на осигуряване на възнаграждение е доста неясен. Не е, искам да принуждаваме комисията да създаде нова правна рамка тук, защото може би по-скоро трябва да се признава, зачита свободата на договаряне. Тоест, е, не е добре да има тежко, тежки правни норми в областта, а по-скоро да се насърчи развитието на альтернативни правни механизми, така че творческите деци да бъдат по-добре подготвени, когато договарят договорите, по които работят. Има много неща, които можем да обмислим. Трябва да вземем предвид и случващото се в областта на директивата за аудиовизуалните услуги и трябва да съвместим подходите си по двете теми. Но те иначе, много хубаво, че се срещаме днес и е много хубаво, че говорим за това как да защитим културната индустрия в Европа. Благодаря от комисията ИТРЕ е, Ангелика Млинар. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря и на двамата докладчици, на господин Ейлер и на господин Моргано за положения труд. Много се радвам, че обсъждаме тази тема днес и че работим заедно по важната тема. За съжаление обаче, културните индустрии много рядко са в дневния ред на нашата работа в парламента, особено в Комисията по промишленост, въпреки че добре ми е известно значението на тази област за економическото развитие и заедостта в Европа. Затова се надявам, че ще работим добре по този доклад. В становището са засегнати повечето важни въпроси е, по темата. Затруднението с определението, сравнимостта между държавите членки, е, условията свързани с е, фалшифицирането, е, въпросите свързани с авторските права и въпросите свързани с обучението и образованието в тези области. Има обаче още нещо, което трябва да вземем предвид. Този доклад е много своевременен, тъй като в момента творческите индустрии се преобразяват, защото навлизаме в цифровата ера. И информационните и комуникационни технологии напредват изключително бързо. Те са движеща сила за економиката и допринасят сериозно за иновациите. И много често областта на културните дейности е област, в която започват иновациите и в които започват и нови бизнес модели. Затова трябва да вземем това предвид, когато работим в право, по правото в тази област. Трябва да вземем и предвид и директивата за аудиовизуалните услуги, политиката в областта на геоблокирането, за да може да се намери и съответния баланс за работещите в тази индустрия и потребителите и останалите заинтересовани лица и да създадем една добра екосистема в Европа, всички да участват, за да може да има адекватно предоставяне на финанси и да се създават нови бизнес модели и партньорства. Този доклад по собствена инициатива е съвсем своевременен. Сега е момента да работим по тези теми и очаквам да си сътрудничим. Добре, благодаря. Благодаря. Мича Дяконо от Комисията по култура има думата. Благодаря. Нека да благодаря. Ще благодаря на господин Елер. С господин Моргано сме си добри приятели и няма какво да му благодаря пред всички вас. Мога да го направя лично. Много важно е да говорим в, за културната дейност и да сравним бюджета в различните държави членки. Има различни бюджети за културата, за културното наследство и така нататък. и имам тук някои цифри за различните бюджети. които отразяват действителното въздействие в економически план на творческата дейност. и то е много голямо. Разбира се, различен е бюджета в различните държави членки в областта на културата, но има държави членки, в които средствата са изключително ниски 0,03% от бюджета отиват за култура. А пък всъщност економическия потенциал и оборота на културната индустрия е огромен, както и потенциала е да създава работни места. Така че искам да се вземе това предвид и ще подам и съответните изменения. Мисля, че е добре да призовем държавите членки да променят подхода си към бюджетирането. Както и начина по който работят в областта на културата. Не мисля, че това е само европейски въпрос. Трябва да се предприемат мерки и на национално равнище. Давам думата на Мартина Микелс от Обединената левица, член на Комисията по култура. Благодаря на докладчика за този изключително важен за нас доклад. Особено положително впечатление ми прави в него, е, че той е, разширява понятието културна и творческа индустрия, като включва по-модерни мода и други е, браншове, както и други културни, е, продукти на културна дейност. И е, такива, при които изкуството е като средство или пък услуги, свързани с творческа дейност също трябва да бъдат е, е, включени новаторски е, и успешни е, такива дейности. Дали бих искала е, да се включат и те? Е, бележка по финансирането. Тук връзката с е, бе направена. За съжаление обаче в момента до май 2016, например, много критично можем да е, погледнем върху е, финансирането по линия на ЕФСИ. Е, почти никакви проекти от въпросната сфера не са одобрени по линия на този фонд и с фонда за гаранция от 120 милиона е, евро в рамките на е, Творческа Европа. Тук говорим за наистина е, нуждата от една сериозна, да оценка. Средствата, които постъпват в този бранш, обикновено доста е, скромни. Ние е, се нуждаем в това отношение от едно справедливо и модерно авторско право, но и някакъв е, е, е съответно е, печат или штемпел за е, честна, справедлива, лоялна дейност, е, от който се нуждаят е, доста е, предприятия в които, е, които предлагат е, нископлатени и е, нестабилни работни места, трябва да включим и е, проблемите за младеща. Е, това беше. Благодаря много за интересния доклад на докладчика. Е, грация Мартина. И ора е, ла колега Билде. Благодаря, Мартина. Колегата Билде от Комисията по култура и от Комисията ЕТР. Благодаря, госпожа председател. Аз имам определени ангажименти, що се отнася до занаятите. И трябва да се има предвид, а, е, а, е, че има предложение за резолюция по темата. Нека да ви припомня, занаятите във Франция са, е, а, вземат 3 милиона души, над 500 различни занята. Сто милиона, 100 хиляди работни места всяка година. За това трябва да се борим за продължаване на обучението в тези области, както и да не пропускаме основните умения, които също трябва да бъдат предмет на обучение. Трябва и да се събират данни, статистически данни. Опасявам се обаче, че във всяка държава членка има различни определения. А тези определения се използват, за да се подпомогнат различните области. За финансирането говорите за възможностите, които се предоставят от програмата Творческа Европа. резултатите в областта на малките и средни предприятия все още обаче не са съвсем ясни. За това се надявам да работим добре по тази тема, за да може да насърчим развитието и запазването на културата на народите на Европа. Благодаря. Приключи първия кръг. Давам председателското място на, госпож... на господин Руби, който ще анонсира следващите оратори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за е, изказванията на докладчика и докладчите в сянка. Сега стигаме до е, изказване на депутатите по темата. Предвиждаме максимум две минути. Вече имаме заявки. Е, ще започна с госпожа Камерверт. Благодаря на докладчика. Мисля, че това е добра изходна позиция, това, което имаме пред себе си за по-нататъчни дискусии. И се надявам, че в крайна сметка ще е, създадем един добър доклад. Искам да се огранича до един единствен въпрос. Е, който обикновено е, така ме, ме е, смущава и малко чувств... ме дразни, когато чета това, доклада. Това е осма точка. За, това е за развитието на система, за за гаранция срещу за опазване на, на личния характер на данните по принцип е, това е едно наистина е, така интервенция, една инвазия в е, наблизане в личното пространство и как може това да се преодолее онлайн, наистина при онлайн съдържание или продукти, когато научаваме, че те са качени или свалени е, незаконосъобразно, е, е, тогава четем заплаха, че съдържанието може да бъде изтрито, което се разбира от само себе си. В последните години в Германия сме свидетели на, на едно разрастване на тази, е, как да кажа, едва една индустрия, където юристите направо е, си, е, си пълнат джобовете именно от изпращане предупреждения на потребители на онлайн съдържание но е необходимо така или иначе да се създаде усещането у хората, че и културните е, продукти имат своята стойност е, и че за тях също трябва да се плаща, но в а, е, никакъв случай това не трябва да се санкционира с електронни, а, спиране на електронната комуникация. Благодаря. Остана следващия. Пани Przewodnicząca, шановни панство. Благодаря много, госпожа, господин председател. Дами и господа, какво ми харесва в този доклад? Първо, това, че се подчертава необходимостта от конкретна дългосрочна политика. Второ, необходимостта да се защитава на необходимостта по един последователен начин да се защити творческата индустрия, по-добро отчитане, по-добро възнаграждение на хората, които работят в областта на творчеството и накрая интелектуалните права какво ме безпокои. Първо, не е достатъчно надежните статистически данни, които използваме. От време на време е, чуваме 3%, в други моменти чуваме 15%. Това е когато става дума за бюджета. Ами, Всъщност това се дължи и на факта, че в нито една страна няма яснота какво е принадлежи на културата. В една страна цирковото изкуство е част от културата, в друга не. В една страна едно предаване по телевизията, предаване за готвене се брои като част от културата, в други не. Otóż na pierwszym miejscu są indywidualni użytkownicy. Индивидуални użytkownicy, kupując rozmaite... Освен това е важно кой а, е потребител на културата, отделните потребители. Те са а, хората, а, които плащат за култура. На второ място бизнеса и правителствата са едва на трето място. Правителствата на държавите членки. Така стоят нещата. Трябва обаче да определяме нещата по-добре, да има по-добри дефиниции, да има по-добра обосновка, защото работата в нашата комисия ще зависи много от надежността на данните, които използваме. Освен това, ние в Комисията по култура много добре знаем колко важна е културата, обаче на това трябва да се подчертае в Комисията по промишлено също и затова се радвам, че работим с тях съвместно. А най-добре би било добре да работим съвместно и с Комисията по бюджета и да настоим за някои промени в областта на данъчното облагане, които също са важни и за бъдещето на творческите индустрии. Благодаря много и на двамата докладчици. Благодаря. Следващия. Thank you. Uh, I would like to start with the... Благодаря. Нека да погледнем назад във времето. Преди да започна да се говори за културна индустрия, преди 15-20 години има една, ще е една книга от Ричард Фройтер, американски писател, книга за творческата класа, основана на таланта, технологията, високите технологии и толерантността толерантност, включително и към хомосексуалните хора. И е важно да се има предвид, че тук не става дума за инструментален въпрос в областта на економиката, но има и различни други въпроси и талантите, толерантността и технологията. И за това а, тези елементи трябва да бъдат вземани предвид, когато говорим за общия си документ по творческата индустрия. Вторият ми коментар. Важно е да се има предвид, че когато говорим за творческа индустрия, тук не говорим за замяна на културната политика. И ясно е, че културата има много важна стойност, но а, същевременно тя е и част от общата политика в областта на економиката в нашето съвреме. Така че трябва да говорим за комбинацията. Е, и култура и економика се събират на едно място. И за това мисля, че е важно да имаме общи инструменти и програми, за да се подкрепят творческите дейности. Необходими са общи елементи, общи програми, и е, са необходими други програми в европейския бюджет, така че да има повече подкрепа за творческия процес в Европа. Е, тоест да се допълни програмата Творческа Европа с допълнителни инструменти и през ЕФСИ, и през други програми, е, финансирани от европейския бюджет. Благодаря сега, госпожа Гростет, моля. C'est une, une discussion particulièrement intéressante. Uh, Благодаря, темата е изключително интересна. Аз uh, Смятам, че наистина трябва да имаме добра индустриална стратегия, за да е, подпомагаме е, развитието на такава индустрия в кавички, културна и творческа, защото в този е, свят на, на глобализация трябва има различна регламентация и нещата са все по-динамични, е, променят се непрекъснато. Вие вече казахте какъв е смисъл добавената стойност на Европейския съюз в тази сфера, сферата на творчеството и е, творческите занаяти и това е нещо много важно. Е, моята колега каза, и аз съм напълно съгласна, че това са дейности, които не, е, не могат да бъдат обвързани с едно конкретно място. Много важно е те да бъдат подпомогнати. Още повече, че много важни са е, цифрите тук. 80, е, 90% е, от цифровото съдържание в света се произвежда през последните години именно в тази сфера. Напълно съм съгласна с това, което се каза току-що трябва да се борим срещу фалшификатите. Разбира се, да е, опазваме интелектуалната собственост в е, Франция. Е, наистина приехме закон, който предвижда санкции за, за нелегално сваляне от интернет. След две предупреждения, разбира се, се спира интернет но е, има други е, фалшификации, особено в областта на здравеопазването, медикаменти и така нататък. Трябва да се работи, да се търсят е, начини и санкции, е, за да се защитават е, такива дойности, каквито е, създават работни места и които заслужават да бъдат помогнати. Благодаря. Благодаря господин Магал. Благодаря, господин председател. Според мен Обикновено съвсем естествено да се опитаме да дефинираме тези индустрии да се опитаме да, вместим всичко в, тези, в този кюб. Но има различни, големи различия, много разнобой. Не можем всичко да охванем. Но имам следния въпрос. Първо, свързан с обществените разходи за културна политика или политики, е, общо културни политики свидетели сме на криза, криза, е, която продължава вече десетилетие, а именно е, един режим на затягане на коланите. Той е, се отрази е, най-жестоко на, на е, културния сектор. Цифрите са е, направо зашемедяващи. В Гърция, според статистика на Евростат, 18,4 евро на жител се изразходват годишно за това. Някои източни страни нещата са по-добри. 67 е цифрата за Словакия, 134 Словения в Германия 148, 200 в, и нещо във Франция, 300 и нещо е най-високата е, цифра за Европа. Това ни дава представа е, или карта на културите, раз, разходите за културни е, нужди в Европа. Европейския съюз работи за конвергенция, конвергенция обаче в посока нагоре е, на разходите за култура. И следващия въпрос. Имаме ефективно геоблокиране и в цифрово изражение, но и на културния пазар най-общо. Има лингвистични бариери и това е нещо естествено, но имаме и е, професионални лабораторни е, бариери, национални протекционистични мерки, което затруднява живота на професионалисти, художници, дизайнери, е, творчески работници да се ползват е, пълноценно от единния пазар на труда. По това трябва да се, това трябва да се отрази конкретно в доклада. В заключение приветствам докладчиците за свършената работа. Техния проекто документ е отличен отправна точка. Благодаря сега Верхайн. Първо да благодаря на двамата докладчика за темата. Много добре, конструктивно са работили двете комисии и този документ е добра основа за по-нататъчна работа. За мен важен е въпросът е, и е, изискването към комисията да да разработи една средно и дългосрочна политика за е, тези индустрии, културни и творчески това е една сфера, която не е индустриална. Тя нито е индустрия, нито е економика. Е, говорим за е, стоки и услуги, които имат културна стойност, е, обществена стойност. Тези две страни, на медала създават, правят задача ни особено трудна, защото не трябва да изпускаме от внимание именно обществения, културния аспект и а, от а, това е целта всъщност и на Европейския съюз. Именно тези различия между културите и езиковото разнообразие, което допринася за това богатство на Европа, би трябвало наистина в, да разработим съответната политика в тези, тези специфична политическа рамка тук е, в е, доклада се говори целево само за културата, срано економическия фактор на културната и творческата промишленост, индустрия не са достатъчно засегнати в отделните е, програми и би трябвало наистина да се наблегне на това при описанието на програмите. трябва да имаме предвид, че е, тези индустрии са свързани е, с е, личния състав, с хората в отделни региони. Да не говорим тук за, за изнасянето на, на производство навън без съответното подпомагане е, такива ние ще губим е, и без е, стимулиране ние ще, ще губим такива хора. С програмите трябва да засилим точно този момент. Би трябвало да и е добре да погледнем какво се прави в други е, райони, региони на света по отношение на културния и творческия отрасъл е, сектор. Мисля, че е, има потенциал е, голям в тази сфера, нещо, което отдавна не се ползва. И, е, благодаря, не виждам други заявки за изказване. Е, следователно, е, мога да заключа, е, като помоля комисията да е, представи своето становище. Сам Пиер е, е, ръководител на е, отдел в генералната дирекция. Имате думата с няколко минути. Благодаря много, господин председател. Ще започна като кажа е, колко сме доволни от този доклад. Приветстваме го и сме благодарни на възможността да сме тук и вниманието, което Европейския парламент е, дава на обръща на е, индустриите, културните и творчески. Тук в доклада става дума за една появяваща се рамка, но тя все още не е назряла изцяло. Да ви припомня какво правим за цифрови един пазар. Преразглежда се авторското право. Скоро ще приключи работа по него. Обявено е за септември. Ще огледаме някои въпроси, които е, се споменаха днес, включително е, справедливото заплащане, е, възнаграждение на автори и творци. Е, между прочим, е, е, това е едно явление, е, което ние наричаме value gap, е, така, дистанция в стойностите продукти, които никога не са потребя, консумирани в, такова, в такива големи обеми, също времено скромното заплащане на техните турци. Е, спомням си, че е, имахме презентация от е, Евростат в комисията Култ тази е, работа обикновено е, отнема време, различни дефиниции са държавите членки събират, не събират и не представят данните своевременно и едновременно, но е, е важно да ги събираме все пак и в крайна сметка година след година ще стигнем добри е, резултати. Е, тенденцията така или иначе е към е, конвергенция, излежаването, защо подкрепяме вашата работа. Е, да спомена какво правим с регионите. Някои е, съвсем уместно спомена е, ролята на, на е, регионите в определене на тези индустрия. Имаме 70 региона са, отбелязват тази индустрия като сериозен източник на приходи и е много важно те да имат достъп до финансиране. Има някои пилотни проекти по линия на Creative Europe. Е, с ограничени средства се стремим да създадем е, такива центрове е, за млади предприемачи. Тоест много подготителна работа е в ход. Ето защо очакваме с нетърпение вашия доклад. И трябва да кажа, че споделяме анализа, който правите, споделяме амбицията, подкрепяме ви, изчакваме доклада и сме на ваше разположение, ако имате нужда от нашата помощ. Благодаря. Мисля, че е, това, което казахте е много важно. Например, когато човек си купува някакъв уред и го включва, трябва да приеме общите условия. Е, а когато е, разтоварва някакъв продукт, трябва да, да е, следва също условията в цифровото пространство. Като, е, това са правила като авторско право, различни лицензии, е, различни стратегии, е, които се отразяват сериозно върху творците на културни ценности. Е, Карло Кораца е, има думата сега, ръководител в, е, на звено в е, Генерална дирекция ГРОС. Благодаря. Е, аз се присъединявам към каза от господин Цампиери. Комисията се дава сметка за економическото значение и създаването на работни места в тези, в тези сфера. Е, тази седмица бе публикувано е, е, едно проучване, което иллюстрира значението на тези, на тази, тези отрасли. И хубаво е, че парламента се стреми към, ни помага в това отношение да имаме една по-пълна и добра политика в това отношение е, в рамките на Хоризонт 2020 е, е, това е засегнато. Интересно е да се спомене регионалната политика в това отношение. Комисарката за транспорт и туризъм е, има план за действие за е, осъществяване на синергия между, е, да кажем, туризма и културната индустрия. Има много инициативи в това отношение. Давам ми се сметка, че е необходимо, може би, една по-актуална рамка на всичко това. И в това отношение наистина смятаме, че можем да се възползваме от мнението на Европейския парламент. Благодаря сега докладчика ни господин Моргано, който ще обобщи и може би ще изтълкува някои от изказванията. грация, Благодаря. 13 човека се изказаха. Бяха по същество, бяха много точни и това наистина много помага в дейността, която се опитваме да извършим. И особено последните две изказвания, които казаха много важни за нас неща. Ние споделяме тези идеи. Надяваме се да се задълбачим и да стигнем до един ясен край. От моя гледна точка, основното усилие е да щупим омагиосания кръг, да го скъсаме. Подценяването на сектора е този кръг. Няма някакси голяма привлекателност този сектор, а пазара на труда а, иска кадри и няма достатъчно обучени кадри. След това и самите условия за постигане – на всичко това. Не го казвам само защото искам да напишем добър доклад. Не, искам да стигнем след това до конкретни действия, да постигнем до евентуално определяне ясно на доклада, защото, на сектора, защото иначе няма как да има достъп и до кредит, ако няма ясна дефиниция на този сектор. Споменахме данните, трябва да продължат да се събират данни от структура като тази, която спомена господин Кораца. Статистиката е важна. Имаме нужда от хомогенност, по-голяма хомогенност. Ако няма хомогенност, няма как да има сравнимост. Трябва да се преодолее този процес. 90% от предприятията са микропредприятия в този сектор. Така че интелектуалната собственост е много важна тук. Говорим за ресурси за развитие, които могат да бъдат блокирани и затова трябва много да внимаваме. Трябва да намерим определен начин този въпрос да не се превръща в препятствие. Нещата не са прости. В рамките на цифровизацията имаме един сектор, който има нужда от повече внимание. Затова има и други разпоредби, които в момента се разглеждат. Важно е също това, което бе споменато, социалния статут на артистите, защитата. Между другото има документ от 2007 година, който се занимава с тази тема. А, така че е хубаво и тук това да го споменем, за да има, пак казвам, хомогенност, защото днес продължава да има разлики. между държавите членки. Благодаря ви за идеите, ще направим всичко възможно. Да включим всички идеи. Всички идеи са прекрасни. Благодаря ви. Ja, recht herzlichen Dank. Der nächste ist der Kollege Ehler, bitte. Kollege Tichler. I would like to look a little bit forward. Um... Искам да погледна напред. Не от името на ИТРЕ, чисто просто да определя нашата позиция. Ние имаме разум в главата си и не сме глупави. И културата просто като че ли се използва като фактор, който да дава възможност търговските интереси да се развиват. Но няма как да има економика без култура. Общественото развитие е важно. Трябва да разглеждаме всичко това в по-общ план. Но искаме да се засилят нещата. Ако сега говорим за недостатъците на ЕФСИ, не защото комисията е свършила някакъв извършил някакъв престъпление. Не, ние така написахме програмата. Когато говорим за заплащането, ако това е странна област, където имаме неравни условия между платформите и артистите. Това не би било приемливо в индустриалните сектори. Представете си стоманодобива ще дадем с регулаторна мрежа като Safe Harbor. правото на някаква част от света да вземе решение за заплащането на производството на стомана. То е немислимо просто. Така че, ако съчетаем интересите на артистите с технологичните индустрии, които са изправени с същите проблеми, ще видите как стоите нещата. Продаваш съответна чанта, да речем, носиш отговорност. Ако го направиш на платформа, не би трябвало да се вълнуваш едва ли не, от друга страна, от правата на собственост върху това, което си продал. А не е така, това не е нещо екзотично, що ме свързано с културата. Това е сектор а, в а, индустрията, който като че ли е различен от останалите и там се позволяват неща, които другаде не се познават. Ще приемем ли Харбър няка, Свейс Харбър някъде другаде или не? Не, след това финансовите въпроси. Създадахме ужасно положение за тези индустрии, защото говорим за нематериални стоки и много трудно да се запишат те в балансите. Базел 2, говорихме за много други неща, но като че ли не се интересувахме от този сектор – защото и, и това сектора всъщност го остави в още по-проблемна ситуация, отколкото в тази, в която се намираше, тъй като микрокредитите са проблематични, е, не сме се насочили към микропредприятията, проблемите с финансирането, нещата са още по-зле от преди. Това не трябва да се разглежда като културно предизвикателство, а като сектор. И ако го разглеждаме така, тогава въпросът ни щеше да е друг. И подходът ни щеше да е друг. Щеше всички да писнат, ако беше изключена някоя друга индустрия от финансирането. Щях да кажат, а, например, аеронавтиката. Да кажем, аеронавтиката е нематериална. Никой нямаше да го позволи. И да кажем, няма да й даваме пари, защото не е материална. Искам да покажа, че това партньорство може би не изглежда много елегантно, но ние разбираме сложността и не гледаме само на економическите въпроси. Но жертвата, в крайна сметка тук, в кавички, има морално превъзходство. Така че очаквам ясно партньорство, защото така ще си дадем един на друг възможността да действаме по важното, тъй като културата е гръбнака на европейския проект и да, има нещо общо с конкуренцията в световен мащаб. Това е един от основните сектори в европейската економика. Благодаря и на двамата докладчика и на, на депутатите, които участваха и на гостите. Хубаво е, че е, ще имаме възможност е, по време на лятната вакансия да мислим малко по-интензивно и по-творчески по въпроса, тъй като крайният срок за измененията за ИТРЕ 6 е септември. Достатъчно време ще има да внесете изменения и подобрения. Следващото е създание на ИТРЕ е 13 октомври 16 и гласуването трябва да бъде в ИТРЕ на 10 ноември в съвмес, смесения комитет. Отново ще е, трябва да гласуваме. Аз благодаря на всички и връщам председателството на моята колега и е, председателстваща Коста. Благодаря за тази първа съвместна среща, която според мен беше много успешна. Колега Рубих, е, Колега Рубих изключителна инициатива. Хубаво беше, че го организирахме. Надявам се да продължим да работим заедно. Ще обърнем много внимание на този важен доклад. Аз проявявам голям интерес. Искам да кажа три неща. Първото. Беше казано от колегата Здроевски, че трябва да се фокусираме върху данните. Споменахте научни изследвания, моля да ги изпратите на другите колеги. Знам, че е много трудна темата за данните по две причини – не всички държави членки имат един и същи критерии и периметърът се променя също, в зависимост от анализа. Така че варираме между различни цифри. Хубаво е да има една методология за данните и това е добре да се запише в становището ви. На второ място, културата, от което се оплакваме, трябва винаги да покаже нещо, за да бъде сметната за важна. Пита се, ама каква е економическата стойност на културата? Ма не, тя сама по себе си има култура и след това може да има економическа стойност. Комисията ИТРЕ казва много точни неща. Разбираме как. Без култура, без автори, без таланти, без творчество, без информация не може да има промишлена политика. Това само по себе си, според мен, би а, аргументирало този доклад, тъй като и диалога между нас и комисии беше труден. Аз много се гордея, че аз като председател с колегата Бузик и колегата Рубих спомогнахме за това. Защото това трябва да се направи и на ниво комисия. Много се радвам, че тук са и ръководители на звена в комисията, които работят заедно, звена, които по принцип не работят много заедно. Не, това е много важно. Не е важен само метода, важно е и съдържанието. Още нещо бързо. Достъпа до финансиране. Деликатен момент. Трябва да бъдем амбициозни. От една страна, както казаха и двамата колеги, имаме проблеми с това, че е специфичен сектора. Утре в Творческа Европа ще говоря пак по един доклад за изпълнение или прилагане. Две неща – Утре ще покажа, че има споразумение между а, този фонд за инвестиции, финансов а, гарантиращ инструмент на Европейската банка за инвестиции, и той ще бъде насочен към този сектор, който не дава, макар че би трябвало да дава кредит. Е, ние сме амбициозни, искаме с ваша помощ, казвам го съвсем ясно и често. Вече говорих с DigiConnect, както и с DigiEAC а, ние смятаме, че трябва да съчетаем всички тези ресурси. Извинете, какво се случва? Някакъв шум чувам. Тези ресурси от фонда, заедно с ЕФСИ. Трябва да бъдем амбициозни, защото ЕФСИ трябва заедно, защото заедно с вас, по време на дебата за ЕФСИ, и ако нямаше, включихме сред приоритетите креативната индустрия и кохерентна политика – Говорих с DigiConnect по-специално, казах им, че не трябва да се чакат проекти. Трудно е. Вместо си това врат, европейски платформи. Видях, написали сте го, да, казвам го, защото вече е обект на диалог с Европейската комисия. Аз бих била още по-амбициозна, но утре ще го кажа. Колегата Трупел го каза и аз съм напълно съгласна. Нека ясно го кажем. Творческа Европа и само това ще ви кажа, утре ще го кажа пак, но сега искам да ви го кажа предварително. Беше една отлична възможност, но малко и изгубихме тази възможност, да се отнася до творческата индустрия. Честно ви го казвам. Защото нямаше сливане на програми, сега имаме култура. За първи път е отворена за тези с стопанска цел, винаги е била с най-стопански, след това има аудиовизуална а, част. Така че вътре в Творческа Европа трябва да имаме нова ос. Това е точно тази индустрия, за която говорихме днес. Казвам го и позволявам си да го кажа, утре ще го кажа пак, но трябва всички да работим заедно, да има общи амбиции. Приключвам. Много е важно да спомене статута на артистите, творците и още нещо, въпросът за пиратството. Тъй като това е голяма щета и на фиска, на, на данъчните постъпления, пък и на самата култура. И най-вече има един въпрос, който може би не ви се струва свързан, но може би е интересен, според мен е интересен за този нов подход тези индустрии и цялата тази индустрия не трябва да бъдат само в а, годината за културното наследство, защото ние постигнахме такава година за 2018 година и ние ще се възползваме от нея, за да поискам от колегата в комисията ИТРЕ и започнат господин Рубик да ни подкрепи пред комисията под бюджета, защото установихме, че няма нито едно евро за тази година, 2018. А 2017 трябва да е подготвителна, държавите искат да се подготвят, имат нужда да знаят. Но се надявам максимално бързо това да стане. И така ще имаме обща битка и от името на културата мисля, че можем да приемем много неща. Много благодаря на всички колеги, благодаря на председателя Рубих, благодаря на всички колеги от Култура и ИТРЕ, на двата секретарията, които наистина допринесоха, показаха как може да се сътрудничи, защото не бива да го забравяме. Благодаря и на преводачите, които удържаха до сега след този дебат. Благодаря.